колеги са се записали по минута на всеки. Започва Нина Гил с една минута. Но е стейч, домно поспешил, un минут. Господин Поспешил за една минута. Благодаря, господин председател. Искам да обясня вота си за резолюцията за ислямската държава. Това не беше поименно гласуване и бих искал гражданите на Европейския съюз и моите гласоподаватели да знаят, че аз бях за резолюция, защото не смятам, че Ислямската държава не е държава, не е организация, а група хора, които извършват престъпления срещу човечеството. Това е орган, срещу който трябва да се борим и да подкрепим съюзниците, които се борят срещу нея. Трябва да се засили сътрудничество между съюзниците и да се направи оценка на необходимостта от засилване на нашето присъствие. Ако не направим нищо, опасността от ислямската държава може да се разпространи в други страни, както виждаме Северна Африка. Давам думата на господин Пъчек за една минута. Благодаря, господин председател. Също Държа да заявя, че гласувах против Ислямска държава, т.е. за резолюцията. Не мисля, че има колеги, които не биха гласували за тази резолюция. В обяснението си на вота бих искал да изтъкна, че е необходимо държавите членки на Европейския съюз и останалите съюзници да създадат общ алианс, да предприемат общи действия срещу ислямска държава. В идеалния случай това би следвало да е подплатено с мандат от съвета за сигурност на ООН. Радвам се, че имам още една възможност да изтъкна тази необходимост. Можем да продължаваме да осъждаме ислямска държава, но ако Европейският съюз и неговите съюзници по света не проявят достатъчна решимост, то не мисля, че скоро ще се освободим от ислямска държава. Благодаря, господин Яр, за една минута. Благодаря, господин председател. Аз също гласувах за проекта на резолюция. Всичко упоменато в текста е вярно. Особено бях удовлетворен от точка 9 от текста, тъй като в нея до някъде се засягат и причините, трябва да изискаме от иракското правителство да действа приобщаващо, като даде възможност на всички политически групи, на всички етнически общности да участват в управлението на страната. Бях удовлетворен, тъй като според мен това е отправната точка Липсата на приобщаващи действия е една от причините за радикализацията на някои хора. Сега е време резолюцията да бъде подплатена и с действия. Брио. Брио но este aici. Deci, Кели, un минут. Господин Кели, тъй като предишния оратор го нямаше, господин Брила. Е, на първо място трябва да кажа, че много съжалявам, че нямаше поименно гласуване по тази резолюция, за да може да остане в аналите, че голямата част от депутатите в този парламент заклейняват без резерви дейността на Ислямска държава. Едно от най-бруталните движения, ако мога да го нарека движение, които сме виждали и особено в съвременността, когато толкова много държави се развиват, питват се да зачитат правата на човека, да наблюдаваме действията на ислямска държава като обезглавяването на хора, използването на жени като подаръци за войниците, принудителни бракове. Това е варварска практика. Трябва да се възползваме от всички методи, за да изчезнат такива практики в бъдеще. Благодаря. Procesul verbal al acestei reuniuni va fi înaintat Parlamentului.